Okay, good afternoon. И така, добър ден на всички. Добре дошли на следобедното ни заседание. Първата точка от е, дневния ни ред за следобед е, е по директивата за радиооборудването. Искам да пожелая с добре дошли госпожа Биргит Вайдел от Генерална дирекция ГРОУ на Европейската комисия. Тя отговаря за това досие бих искала да подчертая значението на комисията ИМКО. Нашата комисия наблюдава прилагането на европейско законодателство, включително и на директивата за радиооборудването. Това е втората сесия по проверка по изпълнението на тази директива. Предходното се проведе през ноември 2016 година. Е, имаше бележка до е, депутатите с е, съответната практическа информация. Тя беше разпространена в документите за заседанието. И така, в началото ще дам думата на госпожа Вайдъл, представител на Европейската комисия. Благодаря. Добър ден най-напред. Искам да ви благодаря за това, че работите върху тази директива. Тя става все по-важна в епоха на цифровизацията всички е, наши инструменти, цялото оборудване е свързано помежду си. Така че тази директива е много важна и за осъществяването на е, цифровия пазар. Бих искала да се спра на някои по-общи точки. Тук има специфични области на интерес, например хармонизираните стандарти, освен това делегираните актове. Искам най-напред да предоставя обща информация как стоят нещата за момента. След 6 месеца пълно прилагане на тази директива, вероятно знаете, че има една година преходен период, по време на която производителите и партньорите могат още да прилагат старата директива, и това беше предпочитаното решение за много от тях. Така че от 5 е, или от 6 месеца новата директива изцяло се прилага. Сега по е, транспонирането в националното законодателство някои държави членки закъсняват и заради това е, ние се наложи да приложим първия етап по процедурата по неприлагане на европейско законодателство но като цяло за сега е, картината е положителна. Тоест е, всичко работи добре. Нещо друго много важно. Ние помагаме на всички партньори е, по прилагането на директивата, в частност економическите оператори, много работа беше свършена и в сътрудничество с, така наречените ТИКАМ работни групи. Там се обединяват държавите членки, онези, които отговарят за прилагането на директивата и индустрията, представители на органите по стандартизация и освен това представители на пазара. Веднага след приемането на директивата, ние организирахме действия във връзка с прехода от 2013 година насам. Е, ние говорихме е, за прехода от е, старата към новата схема, бяха публикувани е, отговори на въпросници на нашия уебсайт. Започнахме е, работа и по преразглеждането на наръчника е, за прилагането на директивата. Имаше такъв наръчник за старата директива, но той трябваше да се усъвремени предвид промените в новото законодателство. Това беше процес, в който участваха всички партньори, и е, сега вече е, можем да е, публикуваме новата версия на вебсайда ни през май 2017 година. Ние работихме много и по член 10.10 -10 на директивата. Директивата предвижда задължение за информация, ако има ограничения в употребата. Дали държави членки е, предвиждат забрани за използването на това оборудване. И ако е така, те трябва да ни предоставят информация. По член 10.10 Европейската комисия може да разработи общ формат, общ начин за представяне на собствената ви информация. Е, и беше разработен дакт по е, прилагането на директивата. Той беше разпространен сред партньорите и беше прият на 20 юли. Това също улеснява прилагането на директивата. И предвид предстоящото, в момента получаваме докладите на държавите членки върху прилагането на директивата, особено дейностите свързани с наблюдение на пазара. Тази информация ще ни помогне да приложим член 5 от директивата. Вероятно се спомняте, че е една от точките, която беше обсъждана подробно, изискването за регистрация, имаме чувството, че определени категории оборудване още не отговарят на изискванията на директивата и ако въведем изискване за документи е, за такива, такова оборудване, то трябва да бъде регистрирано и ние трябва да получим информация. Във връзка с докладите от държавите членки, още е рано да е, съобщим информация, особено за определени категории. Трябва да чакаме докато директивата е, се прилага малко по-дълго време трябва да посоча, че следващата година ще представим пред парламента и съвета доклад. Това ще бъде нашия пръв доклад по прилагането на директивата. Сега стигам до една от по-трудните точки е, във връзка с прехода и окончателното прилагане, а именно е, е, наличността на хармонизирани стандарти – Знаем, че тези стандарти не са задължителни, но все пак са много важен инструмент за промишлеността и това им дава възможност да наблюдават доколко директивата се спазва като цяло. Тези стандарти се разработват от органи по стандартизация, възоснова на искания за стандартизация от Европейската комисия. Тези искания бяха прияти през август 2015 година и органите по стандартизация предоставиха стандартите през март 2016 година. За съжаление, стана ясно, че в края на краищата на тази дата, март 2016 година, бяха на лице е, твърде малко стандарти и ние насърчаваме стандартизационните органи да представят повече стандарти. И тогава комисията пристъпи към работа с органите по стандартизация, за да се прецени как да се ускори работата им. Опитваме се да приложим и значителен брой е, мерки, разпоредби, за да сме сигурни, че по-голямата част от стандартите ще бъдат на лице, когато изтече е, преходния период и новата директива започне да се прилага. И е, за момента стана ясно, че тези усилия са довели до резултат. До е, края на преходния период имаме 135 стандарта. Те отговарят на около 90% от стандартите, които са необходими за прилагането на директивата. Та, да, както казах, е, това се дължи на съвместните усилия на Европейската комисия и органите по стандартизация. Някои необичайни мерки, например, решихме да отменим стари стандарти които според нас вече не бяха подходящи. Като цяло смятаме, че днес положението е удовлетворително и вече няма оплаквания от производителите, от промишлеността. Сега, при условие, че тези стандарти са на лице, прилагането върви е, гладко. По делегираните актове, предвидени по директивата, аз накратко се спрях на един от тях, а именно регистрацията. Както казах, още твърде рано. Очакваме да наберем повече информация. Ние вече сме е, е, започнали е, работа по делегираните актове по 3.а так, така наречените Softways радио. Намерението е да сме сигурни, че първоначалното оборудване и неговите параметри трябва да отговарят на новата директива. Въпросът е да не са променени в последствие с качване на нов софтуер. И по този начин да не отговарят на директивата. Това е, е важно предвид и цифровия пазар по очевидни причини. Тук сме създали експертна група, която трябва е, да помогне на комисията е, за това е, как да изглеждат тези делегирани актове, а именно е, за какво оборудване точно става въпрос и какви конкретни изисквания да предявим към такова оборудване. Тази експертна група е съставена по правилата за прозрачност. Е, имаше призив за кандидатури и през декември 2016 година до средата на януари 2017 работи групата. Не, всъщност тогава бяха те бяха из... тогава бяха избрани членовете и през юлай... юли 2017 година тя е, вече беше съставена и на 7 октомври се проведе първото и заседание те ще се срещнат 5-6 пъти и през този период ще започнем разработването на делегираните актове. Ще видим е, какъв ще бъде обхвата на тези актове, на какви изисквания трябва да отговарят. Искам да ви и уведомя, че ние работим по законодателството, което ще се прилага оценката на въздействието на тези делегирани актове, защото те са достатъчно икономическо въздействие, за да се направи преценка на въздействието, публично допитване до всички партньори, които не са представени в тази експертна група. И е, е, сроковете Сроковете трябва да се преразгледат, но вероятно в края на 2018 година ще преценим дали е, трябва да продължи работата. И така стигам до последната точка. Тя е от особен интерес за вашата комисия. Сигурно знаете, че директивата предвижда възможност за, ново, за универсално зарядно устройство. Комисията има предвид положителния си опит до сега, а именно доброволното съгласие от производителите на GSM, на мобилни телефони. Това съгласие е на лице позоваваме се на принципа 90% от мобилните телефони да могат да използват едно и също универсално зарядно устройство. Съгласието на производителите вече включва и новите технически изисквания – Комисията работи с производителите на мобилни телефони, за да насърчи разработването на нов меморандум за разбирателство. Това отговаря на очакванията. Току-що сме получили предложението. Е, преценяваме го в момента. Трябва да преценим дали е удовлетворително и е, съответно да видим какви ще са следващите стъпки. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за предоставената последна информация. Сега искам да дам думата на депутатите, които работят по този въпрос. Нямаме представител на социалистите и демократите. Сабин Фарнхайн има думата. Благодаря много. Благодаря ви за въвеждането на тази тема. Една Критична бележка имам обаче. Много от съмненията бяха разсеяни, но все пак средните и малки предприятия налагат тези стандарти да се прилагат още преди влизането в сила на директивата. Така че при транспонирането на тази директива няма така да стане, защото дори след срока за транспониране и влизането в сил не бяха налични а, тези стандарти за производителите и това, това доведе до а, известни изкривявания на пазара. Сега се насочваме към нови стандарти и тези, които вече съществуват. Нещата са доста сложни. По отношение на стандартизацията и е този процес в бъдеще, апелирам да се определи ясен график, така че стандартите да бъдат а, разработени а, и да бъдат налични при влизането в сила на директива. Един въпрос. Как стоят нещата в международен план? Има ли или ще има ли възможност да се получи информация на интегриран екран или дисплей или не? В някои държави това вече е факт. Има такава възможност е, да се използват подобни характеристики. Ще надградили комисията тази апаратура? Благодаря много. Дискусията а, надгражда на сесията, която имахме и миналата година. И си спомням, че тогава аз бях докладчика по подобна тема и тъй като имаше много въпроси, тъй като следвам тази процедура от много отдавна, е, искам да ви предложа да се сроточим първо по въпросите около а, е, делегираните актове за а, е, радиото и а, после вече да се върнем на въпроса за универсалното зарядно, просто за да обобщим нещата. Когато миналата година дискутирахме, вече говорихме, че създавайки този акт, парламента иска всъщност да избегне интерференциите между различните радиооборудвания, е като едновременно с това не се създават спънки пред сигурността, както и пред създаването на общностна бежична система. Тя, тази система всъщност е свързана с, с стратегията за а, кибербезопасността, за предпазването по интернет и през октомври тази година а, един учен, Кейл Ловен, от университета в Левен, всъщност намери един а, а, начин за криптиране а, и специален протокол. Така че когато ние залагаме на създаването на един такъв текст, ние трябва да спираме хората а, да могат да изпращат, да получават по този от информация. Смисля, че това също е нещо, което беше представено и в точките от преамбюла на директивата. Също е много важно за парламента а, да имаме съгласуваност с а, инициативата Бежичен интернет за целия Европейски съюз. И още миналата година повдигнахме въпроса, казахме, че е важно в експертните групи да имаме технически експерти по прилагането на делегираните актове за общностния бежичен интернет, а също да има представители на потребителите, както вече казахме и в а, писмото от лятото а, работата на експертите беше много малка. Това заседание беше малко и се организира през коледната вакансия. Нещо, което а, попречи на много технически експерти, както и на различни а, групи от а, а, гражданското общество да участват. Но все пак, имаше дори такива, които успяха да се кандидатстват на време за участие, но искането им беше отхвърлено. И след законодателната сесия миналата година искаме а, всички тези потребителски организации да могат да участват. И ще бъде трудно да имаме само една организация, която да участва и дори всъщност беше отказано участие. Считаме, че експертната група а, беше е, беше създадена много, много скоро, след като беше, бяха зададени сроковете. И а, не се взе предвид, че може да има проблеми с кандидатурите за участие или пък а, може а, някои групи да са изтървали обявата а, покрай колените празници. Един от а, проблемите, които бяха зададени, е свързан с а, а, организацията Free Soft Organization. И а, определено имаше проблем с представането на а, обявата и, и съответно като че ли няма оправдание защо някои биват считани за по-малки експерти от други, просто защото нямат национални организации на експертите, примерно. Така че искаме всички, които е, евентуално биха могли да участват, да бъдат надлежно информирани, за да се гарантира те да бъдат включени. И тъй като сега а, нямаме пълно участие в експертните групи, как комисията смята да гарантира, че наистина ще има пълно участие за осигуряване на правилно функциониране на мрежите. Предполагам, че трябва да има сертифициране на софтуера. Не смятам, че това е правилна опция, защото по този начин групите ще бъдат зависими от производителя на устройствата, на компютрите. Така че смятам, че наистина е важно делегираните актове да не а, разширяват много мрежата и да не включват само а, производителите на оборудване, да, да погледнат също и на потребителите и да се включат а, също инициативите за, кибер, за киберсигурността, както и за а, пешичен интернет за Европейския съюз. А, Джулия, може би трябва да го направите сега, защото комисията също го, а, го спомена, така че а, не знаем колко време ще остава. И така, колегите сигурно се спомнят, през 2014 приехме директивата. А, Павло Навая беше докладчика тогава от социалисти и демократите. А, докладчика каза, че а, общият универсал, универсалното зарядно е много важно и ще намали а, електронните отпадъци с 50 000 тона на година. И а, също беше а, ясно, че тези зарядни трябва да са напълно оперативно съвместими. Така че а, това означава също и кабелите за връзката а, на отделните мобилни телефони. Ето, тук имам един американски телефон. А, надали много колеги го използват и съответно няма такива, а, такава оперативна съвместимост. На времето парламента прие тази директива и ние считахме, че а, този текст а, ще позволи всички телефони да бъдат оборудвани с микро а, USB порт а, за, за зарядното но всъщност не стана така. И как така доброволни инициативи на този етап, защото сме останали само на, на такива, така как така те ще заместят истинската директива? И над... дали наистина сме постигнали с, за, намаля... за намаляване на а, е, отпадъци от електронното оборудване? Какво трябва да се случи също за да се каже, че тези доброволни начинания на индустрията не са достатъчни и да се наложи универсалното зарядно. Първо, Катенштайр, за универсалното зарядно. Да, всички знаем, приехме този текст. И и все още нямаме такъв, такова универсално зарядно. Така че комисията, кога ще ни а, изпълните това обещание? А, гражданите все още чакат. Искам да видим резултати, защото той е полезен за всички. Благодаря. Благодаря сега, господин Селимович. Да, същия въпрос. Същия въпрос. Просто говорих с колегите, чух, че комисията работи по въпроса. Но кога ще има резултати, кога ще се изпълни обещанието. И по-специално, кои специфични радиоелектронни оборудвания ще отговарят на тези изисквания. Благодаря за въпросите. Госпожо Вайдъл, давам ви думата да отговорите на въпросите. Благодаря. Ще се опитам да отговоря в реда, в който дойдоха. Първо, за достъпността на стандартите и минималните цени, напълно сме съгласни. Комисията. Нека да кажа, че всъщност директивата за радиоелектронното оборудване беше един е, урок. И след въпросната ситуация се опитахме да подобрим случилото се и предприехме много действия, за да гарантираме, че стандартите са налични, ще бъдат налични на време. Има план за действие, който, а, по който имаме споразумение между стандартизационните органи и комисията. И там сме предвидили различни действия, които също трябва да включат тясно сътрудничество между комисията и органите за стандартизация. Така че това вече решава някои от проблемите, които доведоха до забавене. Мисля, че взимаме достатъчно добре всички елементи на ранен етап. Също установихме диалог между отделните заинтересовани страни и имаме три а, директиви за вътрешния пазар, които ще бъдат а, приложени скоро. И дали наистина а, работим, вече интензифицирахме контактите и и е, се стараем да а, всичко да е наред до момента, в който вече влезе в сила директивата. Така че, наистина ще направим всичко възможно да избегнем подобни ситуации за бъдеще. По въпроса за етикетирането, електронното етикетиране, има искане а, да работим по тази тема, но в директивата за радиооборудването няма такива разпоредби. Опитваме се също да видим а, този проблем от по-хоризонтално ниво в контекста също на подобряване на а, надзора на пазара и също да видим какви инструменти ще използваме, цифрови инструменти, за да можем да осигурим спазването на стандартите. Също считаме, че по-хоризонталните решения а, са необходими за всички елементи на законодателство, не само за радиоелектронното оборудване защото реалността е, че а, оборудването не се покрива от само една директива. Така че, ако нещо е позволено в директивата за радио, радиоелектронното оборудване, може да се окаже, че другаде не е позволено. Затова имаме нужда от хоризонтално решение. И така се гледа в, на нещата в контекста на наблюдението на пазара и включително и на осигуряване на спазване на стандартите от производителите. Ще има един доклад също а, за записването на, в а, експертната група има 4 седмици срок, така че хората трябва да знаят, че това ще бъде публикувано. Ние по никакъв начин не можем да ходим да а, информираме а, евентуалните заинтересовани страни, кой ще се записва. И а, по никакъв начин не можем да повлияем на евентуалните доброволни участници. Това не означава, че становището, мнението на потребителските организации не ни интересува. Напълно съм съгласна с това, което казахте за обхвата на, тези, на този акт но нямаме намерение да спираме а, или да пречим на какъвто и да било, на качването на какъвто и да било софтуер, който може да бъде добър. А, но има а, също софтуер, който може да увреди, да промени умишлено, злонамерено първоначалните параметри на дадена програма. Така че даваме си сметка за всички тези проблеми. Това също е отбелязано и в точките, които са казани тук. И се надяваме, че това ще бъде добре отразено. А, относно възможността за участие, този акт трябва да бъде а, разгледан съвместно с а, идеята за по-добро законотворчество и текат 4 месечни обществени консултации по него. Всеки може да а, изкаже становище и разбира се, ние оставяме отворни за приноса на всички заинтересовани страни. А, имах въпрос защо кандидатстването на Free Software Europe беше отхвърлена, защото не отговаряше на изискванията за кандидатура. Трябва да има много и прозрачна кандидатура, а там се казва и ясно какви са изискванията. Много е трудно за нас, дори невъзможно, да пренебрегнем тези изисквания защото ние отговаряме на изисквания за обективност и за прозрачност. Определено имаше недостатъци в досието. Тоест, причината за отхвърляне е била, а, че нямат национална организация на членовете. Това ли е била? The why I'm this question Задавам ви този въпрос, защото периода за кандидатстване беше много кратък по коледните празници. После нищо не се случи. А, през 6 месеца след а, създаването на групата, на новата група. Та, искам да знам защо а, това, е, това, тази кандидатура е била отхвърлена. Мисля, че трябва да се вземе предвид и кандидатурите на гражданското общество. И съответно бихте могли да им звъннете и да им кажете какво са направили погрешно, за да се коригират, нали? Е, е, по предоставянето в сроковете на тези стандарти, не е достатъчно в момента влизане на сила да се изготвят стандарти. да Трябва да разполагаме с нещо и през преходния период. Тези срокове са неприемливи. Това се отразява на целия пазар. Um, again, on the call we have uh... Още веднъж а, ние публикувахме изискванията. А, те бяха разработени от експертната група. Е, всеки можеше да кандидатства и след края на фазата по кандидатстване имаше фаза на проверка и през тази, на тази фаза ние трябваше да проверим всички кандидати, да се види доколко те отговарят на изискванията. Така че беше трудно. Ние не искахме да благоприятстваме определен кандидат, ако му обясним лично кое е по-добре. Трябваше процедурата е, да бъде прозрачна, всички да бъдат е, равнопоставени. Е, чудесно разбираме, че не всички сдружения на гражданското общество има достатъчно опит, но по причини за прозрачност и за равно третиране на всички кандидати, Европейската комисия не можеше по време на е, процедурата по кандидатстване и дори след изтичането й да обяснява на определени кандидати е, какво трябва да подобрят, за да могат да отговорят на изискванията. За съжаление, ние нямаме право да правим такова нещо. Но, както вече казах, има различни възможности гражданското общество да участва в разработването на такива инструменти. Е, всеки личен принос е добре дошъл. Имаше открити контакти. Е, ние предоставихме информация и ние сме е, открити за принос на всеки, и ще го вземем предвид. Имам още един допълнителен въпрос. Аз е, виждам какъв е състава на тази експертна група и изобщо на различните групи. Имаш ли други кандидатури е, за тази експертна група, които да са били отхвърлени? Yes, we also rejected. Да, да. Имаше и други кандидатури, които бяха отхвърлени почти по същите причини. Също ли от гражданското общество? Отговор не, не от гражданското общество. Председателката, добре в такъв случай по универсалното зарядно устройство, защото почти закъсняваме. По универсалното зарядно устройство често отговарям на въпроса защо не се знае нищо за технологията тук. Има един въпрос. Какво искаме да видим, когато говорим за универсално зарядно устройство? А, ние неговата функция не е само да зарежда телефон. Има и много други функции когато налагаме специфична технология за така наречения интерфейс, това може да попречи на развойната дейност при много производители. Това е основната причина, поради която ние се колебахме дали да наложим специална технология. В директивата за радиоустройствата никъде не се налага някаква технология. Това е логикът на директивата. Трябва да насърчаваме развойната дейност. Винаги казваме, обърнете се към производителите. Е, те трябва да се разберат помежду си каква техника да използват повсеместно. Както вече казах, този подход се оказа успешен, макар да знаем, че има един производител, който не използва същия интерфейс. Но по-голямата част от мобилните телефони на пазара днес използват един и същи интерфейс и могат да използват едно и също зарядно устройство. Както казах, очакваме новия меморандум за разбирателство Производителите го разработват в момента. А, извинете, току-що сме го получили. В момента го преценяваме и ако се окаже неудовлетворителен, Европейската комисия ще е, помисли е, за молба за делегирани актове. Председателката. Е, повечето от мобилните телефони се зареждат с еднакво устройство. Не знам, аз имам iPhone – и доколкото знам, той има само едно единствено зарядно устройство. Ако имате някакви цифри, с удоволствие ще ги получа. Не съм дълбоко убедена от вашите доводи. Така или иначе ви благодаря много за това, че дойдохте. Благодаря ви за отговорите. Ако имате някаква допълнителна информация по зададените от нас въпроси, с удоволствие ще я получим. Благодаря още веднъж за това, че посетихте заседанието на нашата парламентарна комисия. И така, сега пристъпваме към следващата точка от дневния ни ред относно предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за определен на условията и процедурата, за да може комисията да отправи искания към предприятията и обединенията. Доклад на Ева Мейдъл. Благодаря, госпожо председател. В е, моя доклад аз казвам, че има потенциал е, е, за е, вътрешния пазар да предоставя по-точна информация. Изразявам сериозни безпокойства по някои разпоредби, особено отражението им върху предприятията виждаме, че е, тук има значителни противоречия, както между предприятията, така и между държавите членки. Някои от тях се основават на неправилното разбиране на целта, която се преследва с инструмента но от друга страна обаче има е, противоречия, които се основават на същинска опасност, на риск. Ето защо реших доклада ми да се основава на два ключови принципа но ние трябва да постигнем съгласие по тези принципи преди да продължим работата си. Поради това аз съгласих да бъда докладчик по това досие от името на Европейския парламент, защото получих е, уверението на комисаря, че трябва да работим по подобряването на единния пазар. Първо, е, смятам, е, че този инструмент трябва да се използва само в крайен случай. Това да бъде последното средство, до което прибягваме. С други думи, да няма твърде голямо бреме за предприятията, да няма е, диспропорционалност, т.е. Европейската комисия трябва да посочи какъв друг вид информация се проверява преди да вземе решението да прибегне до така наречения СМИТ – на други източници могат да включват обмен на информация между държавите членки, между статистическите служби, отчетност на отделните отрасли или други инструменти, по силата на които Европейската комисия обменя информация или данни с предприятията. Втория принцип е следния. За да използваме този инструмент за ограничени, строго прицелени искания, аз предлагам инструмента да се използва само за а, а, предприемане на процедури по нарушения. Ето защо целта за създаване на политика и подобряване на настоящия регламент не би следвало да почива на политическия цикъл и не трябва да използва информацията за политически цели. На трето място поверителността на информацията, предоставена от предприятията, трябва да се гарантира. Всяка информация, която е посочена, че е поверителна, трябва да остане поверителна. Тоест, поверителната информация би следвало да се споделя с съответните органи, единствено е, когато е, трябва да се приведат доказателства по процедури по нарушение от страна държавите членки. Колкото до глобите и санкциите за предприятията, трябва да се тегне баланс между два аспекта. От една страна инструмент, е, който трябва да посочи санкции, трябва да бъдат обект на доброволно допитване. От друга страна санкциите не трябва да бъдат съпоставими като тези, които са при конкуренцията или против монополно положение на пазара. Тоест, конкретното ми предложение е да отстраним всички санкции по ранен оборот, само е, плащания по ежедневен оборот, възоснова на това, че не се предоставя информация. Според мен това е много по-съразмерно и по този начин можем да работим по тази част от доклада. Едновременно с това оставам открита за други прагматични предложения от страна на колегите. Е, петата ми точка предлагам да отговорим за малките и средни предприятия. Този отговор да бъде квази доброволен, т.е. Европейската комисия да може да изисква информация, например за участие в публични търгове от страна на малки и средни предприятия но е, не би следвало да ги глобяваме, ако не могат да предоставят такава информация. Смятам, че набирането на данни може да бъде скъп за малките и средни предприятия, както във връзка с е, оборота, така и с е, относимата информация, с която разполагат. И мисля, че много депутати могат да се съгласят с мен по тази точка. И накрая, искането за информация не би трябвало да ускъпява работата на предприятията, и трябва да има възможност за диалог, нещо като обмен с комисията, когато е, е, иска съответните данни. Това са шесте основни точки, по която се надявам да постигнем обща основа за работа с колегите. Очаквам е, да продължим съвместната ни работа. Благодаря ви. Е, госпожа Грапини, социалистите и демократите, докладчик Сянка. Am apucat să discut un pic cu raportoarea. Trebuie să... Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че имам много резерви. Разбира се, благодаря на докладчика, която се обърна с много искания към комисията, но честно казано, аз не намирам тук отговора, който очаквах. Въпросите бяха ясни и на дискусията в Страсбург. Ако сега се появя с нови правила в моето предприятие, това ще го направя, за да постигне много по-добри резултати. А този Смит, не знам какви са правните основания за това, доста спорни елементи има тук. Каква е логиката на този СМИТ? Правното основание, казвате, член 137, че е правно основание, но текста на този член предвижда държавите членки да предават тази информация, не фирмите да го правят. Така че твърде странно и очудващо е, и този бюджет 432 е, 000 евро за тези пет точки. Принципа на субсидиарност, е, на пропорционалност. Двата принципа не са спазени. Има проблем на ниво бюджет. Можем да предвидим много субективни актове. На какви критерии ще се опре комисията, за да поиска информация от някаква фирма, от друга страна, от друг сектор. Аз съм работила в промишлеността и е, виждам какво ще е, какви ще са последствията за средните и малки предприятия. И имам сериозни притеснения, защото съществуват механизми за обмен на информация между държавите членки. Има процедури при неспазване на правилата. Има процедури, които ни дават възможност да събираме цялата необходима информация. А тук се създава някаква свръх форма и е, които да е, хванат е, стотици хиляди предприятия. А самите предприятия няма да знаят от кого следва да получават инструкции. Така че има много неясноти и включително и по отношение на бюджета. Сега имам няколко въпроса. Първо, какъв вид въпроси ще е, се задават. В нашата страна има следната практика. Ако дойде някаква, е, някакъв контролен е, орган в предприятие, това веднага създава лоша слава на това предприятие. По отношение на санкциите – националните органи могат да санкционират. Комисията може да санкционира. И смятам, че би било много сериозно, ако от политика на децентрализация се и се създава съсредоточаване на правомощията е, на компетентността. 30 години съм работила в частния сектор така че от Брюксел не смятам, че някаква формация може да се произнесе по ситуацията в Португалия, Германия или другаде. Така че тук има огромен риск от субективизъм. Какво ще отговорим на нашите предприятия? Ако искаме да подобрим този текст, би следвало от самото начало всичко да се преработи. Е, да, би било добре, ако комисията внесе друг текст. Е, в крайна сметка не мога да се съглася по никакъв начин с е, този СМИТ, предоставящ изключения само на микропредприятията. Средните и малки предприятия също имат нужда от това. Иначе създаваме само още един бюрократичен слой. Разбира се, 430 хиляди евро годишно, това е огромна сума. И какви ще бъдат последствията? В никакъв случай няма да са положителни. сега няма да навлизам в анализ на текста, иначе ще откараме до утре. Благодаря. Have, uh, Sulik, Следващи изказващ се господин Ричард Сулик. Тази проектодиректива трябва да е един от проектите, от които можем спокойно да се решим. Вие използвате тази работа се върши от официални представители в Европейската комисия. Ще осложни обаче работата на предприятията и създава много голяма опасност за тях. Е, мисля, че е, ако облегчаваме малките средни предприятия, ще улесни единния пазар. Особено ако не се предоставя информация от тези предприятия във връзка с е, данни за техните продукти, търговската им политика и така нататък и е, мисля, че се създава подозрение, че ние законодателстваме при условие, че се подозират предприятията в нещо. Мисля, че ако се използва такъв инструмент, той трябва наистина да бъде е, последното средство, до което прибягваме. Вие твърдите, че Помагата на единия пазар. Не съм сигурен, че всичко е предвидно както трябва. Европейската комисия при взимане на решения трябва да посочи всички източници на данни, които е набрала от предприятията, включително и, както каза докладчицата, списъка на консултантите, до които са се обърнали. Като са докладчик по доклада, ако отново Европейската комисия поиска поверителна информация, тя трябва да обработи тази информация информация поверителна, макар и дори комисията да не е съгласна, че тя е поверителна. Съгласен съм с докладчицата, че когато се предостави информация, това трябва да бъде информация, с която предприятието вече разполага. А, и е, информация, която е, не включва допълнителни разходи при производството. Докладчика в изменение 31 посочва, че предприятието има право да оттегли информация след допитването на комисията. Ако не разполага с такава информация или ако цената по набирането и обработката на информацията е неподходяща или е, не Пропорционално. Въпросът е обаче, кой ще каже дали е разумна цената или не? Според мен е, е, това е, подромва полезността на цялото предложение. Съгласен съм по глобите и санкциите, но единствено по условие, че се предоставя подвеждаща информация. Предложението не предвижда никакви гаранции, че информацията, която се предоставя на комисията, няма да се използва непълно, неправомерно и в крайна сметка да се използва за цели по е, процедура по нарушение. Така че дали комисията ще използва надлежно такъв инструмент? Може да реши да го използва при други обстоятелства. Какво ще я възпрепятства? Нямаме никакви гаранции. И това личи от член 5 е, е, първа линия от предложението комисията получава такъв инструмент, за да може да набира данни. Е, и то своевременно. Това е духа на моето изменение. Е, това е излишно предложение. Ние излишно усложняваме живота на нашите предприятия. Едновременно с това Европейската комисия непрекъснато твърди, че се опитва да подобри бизнес климата. Ако това е, види бял ден, аз ще направя доста предложения за изменения. Благодаря ви за вниманието. Е, господин Селимович има думата сега. Е, благодаря, госпожо председател. От толкова години съм в парламента, не съм чул такава бясна критика на предложение, като тази, която чух от колегата. Искам да ви помоля за извинение, но моето мнение е още по-критично. Направо ви го казвам от самото начало. Но първо искам да благодаря на докладчицата, госпожа Майдал. Тя направи всичко по силите си, за да постигне основа за дискусия. Аз мисля, е, че е, предложението върви в абсолютно погрешна посока. Е, както вече беше казано, то е излишно. Изобщо не намирам, е, не разбирам какво е намерението, каква е идеята. Е, комисията прави предложение, където изисква пряко информация от предприятия. Не говорим за обща информация. Комисията изисква информация за себестойността, за продукти, за договори, за характеристики на производителите, географията географското разположение и на клиентите, и на доставчиците, дори заетостта. Така че какво правим ние тук? Градим политика на Европейския съюз, а на второ място е, възнамеряват да заведат дела в Европейския съд срещу държавите членки. Питам комисията, е, нямате ли вече процедурни правила за е, да водите дела? Или искате да е, разпространите правомощията си над доклада, над комисията? Ние сега за какво говорим? За равни оръжия, с които, е, с, е, които са на разположение на институциите. Обаче и държавите членки трябва да имат същите оръжия, за да се борят. До какво общество искате да стигнете вие? Ако комисията прочете прочете внимателно е, е, оценката на въздействието на това предложение, става ясно, че от 1996 година, т.е. преди моите деца, тинейджери да се родят, е имало 17 дела срещу държави членки поради отсъствие на информация. 17. Комисията е загубила 17 дела от 156 е, дела. 1560 дела. И сега тук е, прави предложение, защото възможно 17 от тези дела, но не знаем колко точно, може да са били неправилни може да са били неправилни, ако са поискани всички тези данни от всички предприятия. Никой обаче не знае какво точно ще се окаже като невярно решение. На трето място, Комисията използва тази информация, за да развива нова политика. Ти искаш информация, е, за да е, изправяш неизправности на пазара. Провал. Ние знаем, че цялата тази информация, която пристига от комисията, е комисията да е, има капацитет за да набере такава информация. И на второ място, като стигне до е, комисията, комисията ще изправя пазара. Връщаме се към комунистическо, социалистическо общество. Ама аз си казвам, ма, сънувам ли аз? Какво става? Звучи ми като обща економика. Набираме информация информация и поправяме пазара. И някой на върха ще решава как е, ще работи економиката. На четвърто място. Европейската комисия е, е, иска най-противоречивата част да бъде за санкциите. И какво предлага предприятията, които не предоставят информация или подвеждаща информация? 1% от оборота питайте всички дребни търговци. Веднага, веднага, те, те просто просто ги, вие ги, вие ги разорявате. Един процент санкция, край, те престават да съществуват. Добре, вие сте ни дали е, правилна информация, ама ние сме сгрешили, съжаляваме, обаче предприятието ви е разорено. Това е изцяло извън обхвата. На четвърто място. Е, по-скоро пето. Комисията казва, че е, ще санкционира предприятия и подвежда дела по нарушения. Първо, нямаме ли ние процедури по дела за нарушения? Според мен имаме. На второ място, трябва ли предприятията да отговарят за това, че вътрешния пазар е фрагментиране? Значи комисията иска да наказваме предприятията, може би защото някои държави членки не правят това, което трябва. Та, аз, аз си казвам, че виновен е държавата членка, а ние наказваме предприятията за нещо, което държавите членки може и да са направили или са направили, обаче още не се знае. И накрая споделям безпокойството на докладчицата и на другите, които казаха, като предоставяме такава информация на Европейската комисия и да вярваме, че векове наред тя ще остане поверителна, извинете, ма това е смешно, това е просто смешно. Когато предоставите информация, тя може и да изтече, може по някакъв начин да изтече. И според мен, накратко, СМИТ е изключително скъп инструмент. Не само, че изобщо за нищо не ни помага, прави решението много по-лошо, осложнява живота на предприятията и прави е, някакво неравновесие в принципа на равното оръжие за всички. Но моята група е да отхвърлим измененията. Изобщо такова предложение няма нужда да се обсъжда в парламента. А ако не може, ние няма да предоставим мнозинство, за да се отхвърли изменение номер 3. Искаме СМИ да остане доброволен инструмент, да се оттеглят всички санкции, всякакви възможности и комисията да използва единствено единствено информация набрана във връзка с дела по нарушения срещу държави. Благодаря. Да Йонг не е тук. Сега господин Шулте, но всъщност, не. Жилие ще говори вместо него. Да, благодаря. Аз ще говоря от името на господин Шалте, който не може да е тук днес, но а, иска да, му, да предам благодарностите на докладчика, господин Мейдел. А също, както беше посочено и в предишните дискусии, господин Шорте е малко резервиран относно а, предложението на комисията и приветства подхода на докладчика за подобрение на текста и гъвкавост. А, господин Шолте смята, че е необходим гъвкав и добре функциониращ пазар на Европейския съюз, но разбира се, да се а, да изтича или пък да се публикува частна информация е много деликатно нещо и трябва да се внимават за съответните а, наказания не иска допълнителна административна тежест, господин Шолте, също за предприятията. Има също и нови процедури, които трябва да бъдат използвани а, за други инструменти, като рефит и други. Това са механизми, които са доказали своята ефективност. Господин Шолте също а, не харесват включването на малките и средни предприятия в този регламент. Те са а, от ключово значение за бизнеса, така че трябва да имат възможност а, да имат доброволно включване. И господин Шолте ще представи изменения по споменатите точки и очаква да работи също с докачесте в сянка по тази тема и се надява на успешна съвместна работа. Благодаря. Благодаря. А сега да дам, преди да дам думата на докладчика, дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари. Ще се опитам да разгледам различните аспекти, които бяха засегнати. Първо, защо имаме нужда от този инструмент на първо място? Каква е допълнителната полза от него. Мисля, че а, единния пазар а, има правила, където се, които са създадени е, точно за Европейския съюз. Когато комисията получи а, случаи и уведомления за това, че единния пазар не функционира добре, ние веднага се опитваме да разгледаме какъв е проблема и ако можем да го решим. И Напълно съм съгласна с вас, че в по-голяма, по-големия случай от по-голямата част от случаите не можем да получим достатъчна информация от държавите членки или от оплакванията или от обществените консултации. Така че в повечето от случаите а, няма да се използва този инструмент СМЕТ. Но понякога а, има недостатъчна информация е, в случай на нарушение на европейски правила и ние не можем да подобрим ситуацията. И именно за това имахме тази идея да се обърнем към тези, които имат информацията, основно е, пазар, е, играчите на пазара. Тоест, ако държавите членки притежават някаква информация, такъв е случая, такава е по-голямата част от случаите, тогава окей, ние получаваме информацията и съответно държавите членки са длъжни да ни я дадат. Но понякога държавите членки нямат тази информация, защото нямат право да се намесват и да поискат тази информация от частни компании. Мисля, че Обединеното кралство, което скоро няма да бъде тук, но те имат а, такова право, другите нямат. Нека да дам някои примери. Когато имаме конкретни случаи, Например, сектора на а, а, комуналните услуги, енергия, транспорт и така нататък. Те, по принцип, компаниите трябва да зачитат правилата за обществени поръчки в тези сектори, а, да има търгове, тръжни процедури и така нататък. Но и ако пазара на тези услуги функционира, ако има достатъчна конкурентоспособност, на компания може да изисква от комисията, че трябва да се махне това изискване към а, затръжната процедура. Добре, но как ние да получим информация наистина така, както тази компания ни го описва? Защото това може да е а, фалшива информация, защото дадена компания, примерно, се възползва от възможността за вдигане на задълженията, за отмене на задълженията и може да се опита всъщност да представи нещата различно. За да можем ние да имаме правилната оценка и то бързо, защото да, можем да стартираме по дълги проучвания, но знаете, че нямаме много време за да отреагираме. Много е важно да имаме правилната информация за кратко време. И така, детайлна оценка в тази област ще изисква допълнителна информация, която не е достъпна публично, която се води като търговска тайна, може би за цените, за качество, за количество и така нататък. И комисията може да получи тази информация а, на този етап само от тези, които искат да ни я дадат на доброволни начала. Но може би а, този, който кандидатства, не иска да ни даде. Може би а, това е информация, която той крие, за да се представи във възможно най изгодната светлина. И може би други, друга информация от други заинтересовани страни ще се окаже недостатъчна, така че наистина нямаме достатъчно информация, за да вземем добре информирано решение. И а, така, когато комисията се обърне към националните власти за резултатите от пазарното проучване и се окаже, че това е направено, а, органите трябва. Имало е случаи, когато органите от, директно са отказвали да сътрудничат с комисията заради а, това, че комисията всъщност няма право да има такива следователски дадени функции. Така че, Разбира се, когато въведем този инструмент, той ще се използва само за конкретните цели и ще се зачита принципа на поверителност. В този случай, достъпа до, до, до, до важна информация и то бързо ще бъде много необходим, за да отговорим на нуждите на компаниите и на гражданското общество на потребителите Именно за това организациите за, на потребителите много силно подкрепят това предложение. Говорим, така, говорихме за нарушенията. Тоест, видимо, искаме да използваме този инструмент като последен начин за намеса. Но когато говорим за по-добро прилагане на европейския закон, като че ли а, има нещо друго. Проблем, свързан с политиката. Защото, когато има проблем на свободния пазар, от една страна се опитваме да го решим с санкции, но може би има някакви по-систематични проблеми. И това може да се реши само с предлагане на ново законодателство. Така че, начина по който се свързват нещата е, че всъщност, да, може би има системен проблем. И а, може би предложението за законодателство всъщност е най-добрата последица. Просто а, това може да се окаже полезно и в а, създаването на бъдещите политики. Така или иначе, много деликатна е темата, но мисля, че си струва. И а, имаме нужда да я използваме. Всички си спомняте финансовата криза. Всички знаете, че имаше а, много тясно свързан, много тясна връзка между банките в Европа и че тази финансова система е особено язвима а, за външно влияние, защото банките са а, свързани взаимно, така че а, проблем в системата на банка води до проблем във всичките. Видяхте от кризата през 2008 как всички банки се оказаха рискове и а, съответно тук бихме могли да а, избегнем големите загуби в случай на провал на една банка на, и да видим как става заемането между тях. Но така или иначе, от една страна имаме много а, конкретни лимити, доста, доста щедри лимити, което позволява на банките всъщност да, да се финансират сами, но това може да допринесе за заразата, така да се каже, за разпространение за заразата. И така, когато комисията иска да знае колко е изложена всяка банка, Комисията се опита тогава на времето да получи информация от банките. Опитахме се, но не успяхме. Банките казаха, нямате причини и правомощия да ни питате. Това е поверителна информация. Европейският банк, европейските банкови органи имат тази информация. Но всъщност и те ням, но те не можеха да споделят с комисията. Така че ние трябва да предложим законодателство възоснова на случилото се с непълната информация. Това, което виждаме сега в тези доклади, потвърждава, че резултатите в нашето законодателство а, показват много ясно, че по никакъв начин не сме предпазени от друга финансова криза, като тази от 2008. И за това трябва да имаме, макар и като последно средство, възможността да използваме този инструмент. Е, ако имаме тази информация, ще поставим различни критерии или различни граници. Именно за това считаме, че ще бъде полезно да се използва инструмента СМИТ – и да можем да получаваме информация от компаниите, не само, тези, не само в случаи на санкции срещу държави членки, това не е за наказание, на, за да наказваме компаниите или държавите членки. Единствената причина е, че искаме инструмент, който да ни гарантира, че информацията, която получаваме, се дава, достига до нас и то коректно. И така, съвсем накратко. Извинявайте, казва председателката, наистина, а, наистина говорихте повече от всичките останали членове, така че нямаме време. Искам да дам думата и на докладчика. Ева. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за а, интересните коментари, които направиха. Имаме по-скоро презентация на доклад, колкото разглеждане на проекта доклад, но ще се опитам все пак да бъда а, кратка и да отговоря на някои от конкретните точки, които направихте. А, например, казаното госпожа Грапини за правното, правната възможност за предаване на, на информация и как тази информация трябва да бъде използвана. Да, комисията предоставя тази информация, тя, комисията манипулира тази информация, но трябва да се гарантира, че това, което се дава, ще остане поверително. Що се отнася до наказанията, искаме те да бъдат намалени минимално и да уточним това в доклада. Това беше част от нашите, от, от нашите забележки. Относно малките и средни предприятия, де-факто ние ги изключваме, защото няма да има санкции за тях, поне по мое предложение. А когато става въпрос за индустрия, да, тяхното становище всъщност е отразено. И в доклада на господин Цюлик Искам да ви благодаря за градивния подход. Когато става въпрос за не представяне на информация, не даване на информация и поверителност, да, поверителната информация ще остане поверителна и мерките от, от крайен характер, всъщност те са много сходни с това, което предлагам в моя доклад за глобите и санкциите, ако няма такива инструмента, всъщност ще бъде един вид доброволна консултация. Така че имаме нужда от санкции, за да може да имаме пропорционалност. И като цяло, въпреки критиките, смятам, че трябва да погледнем вътрешния пазар. това не е статична политика а, трябва да видим как ще се развият нещата с всичките нови възможности, които разполагам, с които разполагаме и които са част от цифровия пазар. Смятам, че трябва да работим по инструменти, които вече а, са, съществуват за в бъдеще. Подходът може да изглежда много широк и хоризонтален, но само така ще имаме акуратност, точност в оценяване на ситуацията. Например, при геоблокирането или блокирането на географски принцип – а, или пък също при обществените поръчки. Когато разглеждаме инструментите, трябва да видим как се предоставят на информация за цените възоснова на географското разположение на потребителите. И мисля, че това може да стане само ако имаме необходимите инструменти за събиране на информацията. Разбира се, Смит може да бъде много полезен, а, когато, а, го, когато се интересуваме от индустрията, която е защитена от авторски права, а, филми, музика и така нататък. И също а, може да бъде много важен при разглеждането на цените, при ам, а, самолетни билети, закупени онлайн, а, свързани с а, а, проблематични IP адреси и така нататък. Идеята е да имаме ползи за гражданите. Този единен пазар да работи за тях, а не потребителите да страдат от дискриминация на цените, когато, примерно, закупуват ам, билет или пък когато им се прави доставка, да не се взима висока цена, просто заради географското положение, да не се прави разграничение при обществени поръчки и други. Така че бих препоръчала на докладчиците е, в Сянка да се опитаме да работим а, заедно по темата и да се опитаме да подобрим предложението на комисията. Иначе може да се стигне до пилеене на ресурси, както и на време и да пропилеем и двете в крайна сметка, ако имаме толкова ограничаващ текст, който да бъде неизползван. Други политики, като антитръст или пък конкурентоспособност, те също дадоха много голяма полза за европейските граждани и а, на времето, е, когато ги представяха тия текстове, европейските граждани много, много ги критикуваха, но в крайна сметка те наистина допринесоха за европейският проект. Извинявайте, че толкова бързах, но наистина сега трябва да тръгвам. Благодаря. <clears throat> Благодаря много и така, ако няма повече желащи да коментират тази тема, нека да припомним сроковете 5 декември, полунощ за внасене на изменения. На 22 или 23 януари 2018 година ще се проведе гласуване в комисията. Сега можем да продължим по-нататък, именно един цифров портал – за подпомагане и обучение и при решаване на възникнали проблеми. Давам думата на докладчика Марлен Мици. Благодаря, господин председател. Да, така е. Един, инициативата за един цифров портал на Европейската комисия отговаря на нарастващата потребност на Европейския съюз за открита публична администрация, която да е насочена към електронно управление. По този начин имаме дигитални услуги от край до край, които са индивидуализирани. С други думи, единно гише. Чрез този портал има достъп до точна и усъвременена информация, достъп до процедури онлайн, до помощ онлайн и разрешаване на проблеми както на национално, така и на европейско ниво. Това безспорно ще допринесе е, за е, нарастването на осведомеността на потребителите на различните системи онлайн, различните правила. По този начин е, ще се намалят разходите е, в средства и във време на потребителите, те ще разберат е, коя е най-подходящата услуга. Като докладчик аз е, като цяло подкрепям предложението на Европейската комисия. Идеята за насочване на държавите членки на тяхната администрация към цифровизация е достойна за възхищение. Но искам да се спра на информ... данни, които трябва да бъдат доизяснени. Първо, достъпа до информация. Когато говорим за информация, са ни необходими информация, която да е, е ясна, качествена и съвременна. Тя трябва да се, е, засяга ключови теми и да има връзка между тях за да може потребителите да бъдат насочени през този единен портал към подходящите услуги. Да избягваме е, е съкръщения и при покриване, Всичко трябва да бъде упростено и ясно разбираемо, да не се изисква предварително познание по въпроса или правни познания. На второ място достъп до процедури онлайн трябва да се направи разграничение между различните процедури по член 5 и по член 11. По член 5 държавите членки се задължават да предоставят списъка на 13 национални процедури онлайн. Някои държави членки може вече да имат такива процедури онлайн, докато на други държави членки можете първа да се разработвате. По член 11 обаче няма задължение за държавите членки да има каквато и да е било процедура онлайн. Но в този член се пояснява, че държавите членки цифрово трябва да предоставят информация във връзка с вътрешния пазар на гражданите си и трябва да гарантират недискриминационен подх... достъп на всички потребители до такива процедури. Тоест, трябва да е ясно, че не трябва да засягваме настоящите права или задължения по европейско или национално право, нито да възпрепятства държавите членки да продължат да организират националните си служби и процедури, за да е, отговорят на международни нужди и това да стане цифрово. Колкото до 13-те процедури по член пети, точка втора, аз е, предлагам заличаване на процедурите по учредяване на дружество. Причината е, че до края на годината е, комисията ще направи отдано предложение е, по такава цифровизация. Тоест има дублиране, припокриване, трябва да няма объркване. Това е разработено в друго предложение, свързано с друга част по регистрацията на предприятията. В моите изменения аз давам по-подробна дефиниция за това какво означава процедура онлайн. В кои случаи трябва да има е, същинско физическо присъствие положение, при която държавите членки е, е, не са длъжни да предоставят информация за процедури онлайн, трябва да бъдат посочени. Е, достъп до електронни услуги. Тук е, не съм въвела значителни промени. Е, вече има и инструменти за такива услуги. Европейски център за потребители, Solvit, Help Desk, Europe Directs, Enterprise Europe Network. Те могат да са доброволни или не, но трябва да бъдат достъпни до единия цифров портал – езика е една от основните трудности за предприятията и за гражданите при трансгранични действия, безспорно езиковата бариера. И измененията искат държавите членки да предоставят информация на националния или на официалния език, както и на един чужд език – език, който е широко разбираем от възможно най-широк брой трансгранични потребители, за да отговорят на нуждите на гражданите и на предприятията. Групата по координация, която включва национални координатори, трябва да е, разработи препоръки до държавите членки на допълнителен език или до език разбираем за възможно най-голям брой потребители трансгранично. Накрая, критерии за качество. Искам да има подобряване изискванията за качество за информацията онлайн, онлайн процедури, помощ, както и услуги по разрешаване на проблем. Ако не гарантираме качество, няма да постигнем успех. Комисията и държавите членки, е, приключвам, трябва координирано да наблюдават е, съблюдаването на критериите за качество, защото има сериозни и повтарящи се нарушения на качеството. Временно спиране на услугите, или съвместни санкции с държавите членки, за да изправят качеството на такива услуги. По член 12 и принципа за единствения принцип. Аз се опитах да включа мнението на е, органа за наблюдение на е, защитата на данните. Право на личен живот, право е, защита на личните данни, както се предлагат по регламента. Но Изменението, което предлагам по член 12, съответните точки от преамбюла са свързани с правното основание за обработка на данните, ограничение на целта и кои данни са, могат да се обработват. Искаме е, всеки да може да контролира личните си данни. От всеки потребител трябва да се иска съгласие преди да се препратят данни към компетентни органи или потребителя да предвиди какви доказателства могат да се обменят или да възрази на използването на личните данни. Аз съм пояснила, че предложението не предоставя правно основание за технически средства за обмен на информация за цели различни от тези предвидени по четирите директиви. Така че трябва да се види какви са основанията в национално или европейско ниво. Колкото до видимостта, за да се използва този портал, той трябва да бъде видим на всички европейски национални уебсайтове и е, употребата му трябва да бъде на лице във всички официални езици на Европейския съюз. Колкото до изискванията за достъп, аз предложих изменения, за да съм сигурна, че всички уеб страници, били те национални или европейски, трябва да бъдат достъпни до инвалиди. Това е са горе-долу основните елементи в моето предложение. Очаквам работата с докладчиците в сянка и техните предложения. Смятам, че в край на кращата това може да бъде от полза за гражданите, потребителите и предприятията е, защото на тях са им необходими услуги онлайн. За ваша информация, е, срока за подаване на изменения 28 е ноември в 12 часа. Благодаря много, Марлене. Благодаря за представенето на този проект от доклад. Господин Карас от НП не е тук. И кой? Госпожа Тун, срещу него. него. Отмар Карас се извинява от сърце за това, че не може да участва в това заседание, обаче има много важна среща във Виена и не можа да дойде. Изпрати ми текст. Мога да ви го прочета. Госпожо Микси, Искам да ви поздравя за чудесния ви проект от доклад. Вие сте покрили много основни въпроси, които трябва да бъдат доподобрени. По някои от точките, които бих искал да осветля, са вашето изяснение за защитата на данните от гледна точка на прилагането на единния принцип. Позобаването на настоящ техническата помощ или услуги солвейк по приложение 3. Езиците е, по измерение 24 и 120. Различните въпроси към единия цифров портал. Изисквания за достъпност. Допълнителни критерии е, за качество по изменение 102 как да сме сигурни, че е, връзките, които не работят както трябва, трябва да се оправят по изменение 124 възможности е за обратна връзка, както по изменение 111 или допълнителни области за е, информация по приложение 1 и процедури по приложение 2. Има подробности, които изискват дискусия при срещата с докладчиците в Сянка. Те ще се основат на изменения, които ние като членове на тази комисия ще предложим. През последните седмици публичната администрация изрази резерви по прилагането на този регламент и времевата рамка. Ето защо аз мятам, че преговорите и тристранната среща с съвета ще бъдат от ключово значение, особено за инвалидите и тези, които са най-засегнати от този текст. Смятам, че трябва да обсъдим някои аспекти на срещата с докладчиците в Сянка, за да има реалистичен резултат. Въпреки това, трябва да имаме предвид, че това е амбициозен проект в интерес на гражданите и предприятията – Очаквам съвместна работа по предложението с вас, госпожо Митци, както и с останалите докладчици в сянка и колегите. Това е текста на господин Карас. Мерси. Eh, Благодаря много. Госпожа Мобарек за по текста, е предложен от докладчика Мици, това е изходна точка, по която можем да работим. Има изменения. И аз искам да се възползвам от възможността накратко да обсъдя тук измененията. Първо, за мен е голямо удоволствие, че по член по изменение пето трябва да няма съкръщения, информацията да бъде изложена така, че първоначалното познание да не е необходимо, да се улесни използването на този портал и всички предприятия в целия Европейски съюз да го използват е, по-рядко. От все сърце ви насърчавам да подкрепите това изменение, за да има максимална полза от широкото му разпространение в целия Европейски съюз. Изменение 15 също е насърчаващо трябва да се посочи, че целта на портала е да се централизира достъпа до предприятията. Това е, е инструмент, от който трябва да се използват предприятията. Това не е механизъм да се намесваме в националните правителства или в национални услуги и съответната потребност. По изменение 50 ние се спираме на практическите причини намаляване на себестойността. Може е, лица които са в друга държава членка, да могат да приключат процедури. Това е практическата полза. ЕКР е, приветства предложението на докладчика и ние по е, изменение 104 е, задължително е функционалността на портала да се запази, и е, за да може потребителите да му вярват. При нарушаването на връзката или липсата на информация ще подрони доверието на потребителите в системата. Говорейки от личен опит в областта на IT, Европейски съюз трябва да спечели доверието на предприятията, да работи за тях. Трябва да сме сигурни, е, че се придържаме към високи стандарти винаги. За съжаление, е, у мен остават много е, тревоги. Изменение 128 и 74. По 128 има по-категорични стъпки за регистрация на предприятията по списъка на услугите, до които иска да има достъп. Та, не знам дали докладчика смята, че тези услуги трябва да отпаднат. Особено защото при оценката на въздействието се установи, че по това предложение 40% от ползата е за предприятията. Обаче ще има значителна загуба от е, цялостното въздействие, което този портал може да има. И това е разочароващо. По изменение 74, езиковата схема, то не е ясно и ЕКР не иска да има изисквания е, от езиково естество към държавите членки чрез групата на координаторите. Това пояснение трябва, изменение трябва да се поясни. Според ЕКР един език не е проблем – но все пак е, държавите членки трябва да определят кои други езици да използват, възоснова на исканията на потребителите. И накрая, измененията по защитата на данните. ЕКР подкрепя единия принцип и искаме законодателството по защита на данните да се прилага, но въпреки това при докладчика нещата се объркват, отколкото да се упростят. В регламента се посочва, че обработката на данните винаги трябва да става по силата на приложимото законодателство, но е, във всеки член е, всъщност се подромва прилагането на това законодателство. Според нас би било по-просто да няма такива изменения, особено по изискванията за защит на личните данни, при тяхното тълкуване е, те могат е, да се отнесат и за прилагането на единния принцип. Благодаря. Сега за Алде, госпожа Калас. Е, докладчик Сянка има думата. Благодаря, благодаря, благодаря, благодаря и на докладчика. Остава високо ниво на амбиция. Е, съгласна съм с вас по много точки. Необходимостта от това процедурата да бъде лесна за потребителите. Друго, единствения принцип, принципа да няма дискриминация между потребителите. По единния цифров портал – нещата не са ясни. Дали трябва да бъде двупосочно? Трябва потребителя да има достъп до процедури в други страни чрез националния портал, а потребителя, който отива на единния портал, е, трябва да може да има достъп и до национални портали. Единното гише за онлайн процедури – не е необходимо ние да разписваме как точно да изглежда, но трябва да сме сигурни, че националните портали, е, които гражданите по принцип е, познават по-добре. Това трябва да бъде и една от точките за достъп за услуги онлайн. Както вече казах, за да може принципа е, да се приложи, трябва да има доверие между държавите членки качеството на информацията, използването на идентификация чрез е, съответния регламент. Трябва да сме сигурни, че потребителите са тези, които твърдят, че са необходимостта от потребителите да контролират данните и да бъдат техни собственици. Това е много важно, но и при обмена на доказателства трябва да не осложняваме прекомерно процеса обмена на информация трябва да се основава на съгласие. Потребителя може да, трябва да контролира кой има достъп до данните и е, ние трябва да направим необходимото, за да може процесът да бъде възможно най-прост. Ако държавите членки продължават да изискват физическо присъствие, приветствам пояснението е, на докладчика за това какви може да са причините но все пак е, има пролуки в процедурата. Изискваното физическо присъствие трябва да се ограничава само до това, което не може да се докаже с електронната идентичност. То доказва кой сте. Например, дигитални отпечатъци от паспорт по приложението. Това е една от основните точки. Продължавам да не бъда съгласна с докладчика не подкрепям заличаването на процедурата по учредяване на дружество. Не разбирам причините за това заличаване. Комисията в предложението си споменава учредяването на предприятие. Благодаря ви и очаквам сътрудничество. Благодаря много, госпожо Кала. Сега за групата на зелените, госпожа Реда. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за великолепния проект доклад. Смятам, че това е добра начална позиция за нашата дискусия. А, също радваме се да видим, че има и допълнителни процедури, които са а, започнали. Приложение 2, примерно за евентуално изключване от бизнес процедури, но също така а, други подобни, които са предложени и които са привет, приветствам горещо. Целта на това предложение е да има задължителни онлайн процедури и за това ще бъде добре да имаме възможно най-голямата полза за гражданите особено при свободата на движение в Европейския съюз. За това трябва да имаме максимално амбициозни цели. Приветствам намерението да се гарантира, че няма празноти, и пропуски, за да не стават, примерно, процедурите частично онлайн. И а, смятам, че проекто докладът не отговаря напълно на тези нужди. А, при все това, което ще предложа е да погледнем на тези индивидуални а, точки в приложението и евентуално да помислим върху тях. Единственото, което Единствената от процедурите по приложението е всъщност паспортите. Така че това, което ще предложа е вместо да ограничаваме формулировката и да правим стриктни такива, смятам, че държавите така или иначе ще имат достатъчно мотивация, за да, да го направят. Да погледнем по-скоро специфичните процедури за ID разпоредбите те не са толкова които не са толкова популярни между държавите членки и евентуално трябва да се помисли за насоката да не се включва тази разпоредба и да няма допълнителни изключения за... и да не се изисква въобще физическо присъствие. Относно защита на данните, смятам, че EDPS трябва да бъде всъщност, това е органа, Европейския орган за защита на данните, трябва да бъде нашата референция – и непрекъснато към него да се позоваваме и да препращаме а, в подобни случаи. Когато говорим за субекта на данните и за разглеждането на данните, също споделяме а, желанието на докладчика да не се прави подобно препращане. Когато говорим за даването на информация, има много информация, която държавите членки вече дават със съществуващите портали и механизми. Така че смятаме, че може би периодът на приложение трябва да бъде по-кратък. В момента той е две години а, за всички основни членове. И това, което евентуално бихме могли да помислим като а, подобен период, е да не чакаме две години за подобно прилагане на практика, тъй като вече има а, прилагане на практика. Може би ще има допълнителни изменения, които ще внесем, но като цяло считаме, че предложението е добро и а, очакваме компромисите по него. Е е Благодаря. Господин Брецел за групата НФ. Но не е в залата. Ми така, ако няма а, други докладчици в сянка, да, а, думата на другите колеги. Благодаря. Intergrupul pentru IMM-uri, calitatea mea de copreședinte, moderez acest lucru și vreau să specific аз съм съпредседател на тази интергрупа и искам да кажа на всички колеги, при такъв доклад, който казва въздействие на вътрешния пазар, сме решили да се проведе дебат с всички заинтересовани страни. И Наистина приканвам останалите докладчици да се включат и да участват. Ще има представител и на комисията, на предприятията, на докладчиците. Както подчертаха и другите докладчици, трябва а, да се намери най-доброто решение. Аз също съм за този един цифров портал. И всеки път повтарям това. Трябва да се облегчи натоварването. Защото в някои държави членки и в отдалечените райони има проблеми с дигитализацията. Има а, хора в селските райони, които а, срещат затруднения и трябва да облегчим за тях достъпа до този портал. Последния крайния срок е 11 но утре ще се проведе тази дискусия. Ще е изпратя на секретарията и на политическите групи заключенията от този дебат. Ако нямате възможност да присъствате, ще получите информацията. Благодаря ви много. А сега давам думата на Европейската комисия, госпожа Горба. Благодаря, господин председател. От името на комисията и аз искам да благодаря а, докладчика за много добрият доклад. Смятам, че по-голямата част от измененията, които са предложени, всъщност ще послужат за основа за подобренията на текста и ще бъдат разглеждани по време на преговорите. Искам само да се спра на два въпроса, които виждаме в, като проблематични при измененията. Заличаването на процедурата за обща регистрация на бизнес дейност. смятаме, че това е много важен елемент. Знаете, че от толкова време се иска такава инициатива. при изготвянето на тази процедура създаването на компания като правен а, субект а, всъщност вече се изключва. Имаше един пакет в фирменото право, който мисля, че се гласува миналата година или тази година. Но този пакет не взима предвид а, отделните изолирани търговци, партньорски отношения и други. Именно за това ние покриваме и тук и тези процедури, защото вече се опитваме да цифровизираме процедурите при директивата за услугите, но а, знаем, че тук става въпрос за регистрация. При съществуващите директиви съществу... има регистрация на конкретни дейности, не на всички. Именно за това се опитваме да запълним празнотата и заличаването на процедурите от а, приложението позволява от една страна, директивата за услугите да не а, покрива пълната регистрация на бизнес, от друга страна, новият пакет за фирменото право засяга регистрацията на компаниите само като правни а, субекти. Така че, примерно, индивидуалните търговци, както и партньорските търговски отношения остават извън. Вторият основен елемент, който искам да повдигна тук е, че споделяме напълно вашата загриженост за защита на личните данни. Това е много важен принцип. Изчетохме препоръките е, за относно Европейският е, като служба за защита на личните данни. Но трябва да внимаваме, да знаем, че ние няма да се занимаваме само с е, обмен на лични данни – но и нелични данни, което е много важно за фирмите. Е, така че имаме нужда да опазваме все пак тези данни. Трябва обаче да имаме малко по-различен режим и да се използват техническите решения за данни, които не са а, лични които имат малко по-различни разпоредби, които се прилагат за тях в отделните държави членки. Също има и други въпроси, свързани с техническите осложнения, както и с процедурните проблеми. Те са от сравнително маловажен характер. Искам също да спомена нещо друго езика. Причината, поради която изискваме държавите членки да дават информация а, на друг език, също допълнителен език, за да може да бъде е, по-достъпна тази процедура за а, трансгранична употреба. Тоест, идеята е да се помогнат на държавите членки а, с един превод, а, който е на език широко разпространен и говорен от потребителите. И накрая, комисията също иска да запази нивото на амбицията в предложението. Това засяга също и времето за прилагане на практика в държавите членки. Наистина искаме да се придържаме към реалистични, но амбициозни все пак цели, включително и за времето. Благодаря. Благодаря много. Обръщам се към докладчика. Мици, искате ли да кажете няколко думи? Благодаря. Господин председател, да, много важни точки бяха повдигнати тук. А, обща точка за заличаването на а, някои от компаниите. А, идеята е да няма дублиране между това, което комисията вече прави Разбира се, проблемът с езика също беше посочен от няколко изказали се. И въпросът за физическото присъствие също беше разгледан. Това е, разбира се, при изключителни обстоятелства, специфични ситуация, т.е. не бива да слагаме тук всички в една кошница, в един кюб. Има случаи, когато се изисква физическо присъствие, но така или иначе. Има много важни точки, които бяха споменати. Ще има също така дискусия при дебатите с а, а, докладчиците в Сянка и ще вземем предвид максимално голям брой от вашите предложения, защото всъщност всички искат този доклад да бъде полезен за всички. Иначе ще бъде просто поредната загуба на време, а ние не искаме да е това. Има много програми, които са представени, но които не са лесни за употреба или пък потребителя трябва да спре по средата, защото няма решение на проблема, но не това искаме тук. Така че ще вземем предвид вашите предложения и очаквам сътрудничеството за напред. Eh, eh, Благодаря много, Марлене. Да припомним, че на 28 ноември, едния вторник, 12 на обяд е крайния срок за внасяне на измененията – след това на 22 и 23 януари ще бъдат разгледани те в комисията. И така, закривам заседанието, ако няма други желаящи да кажат до 4 декември. На 4 декември от 15 до 18.30 следващото.